Uh, um, Дами и господа, мисля, че сме готови да започнем. Затова, ако мога да ви помоля да вземете места и ще започнем специалното заседание от е, един следобед. Нека първо да започна с пожелание за най-щастлива нова година – Надявам се, че сте имали прекрасни празници и се връщате освежени за много важните по проекти, по които работи нашата комисия. И директивата за потребителските права е един от най-важните ни въпроси, а той ще бъде основен за днес след обед. Нека да ви припомня, че в 4 часа са предвидени гласувания по две становища които трябва да гласуваме днес, за да ги подадем на следващата комисия, водещата. Това е за намаляване на неравнопоставеността и здравеопазването в Европейския съюз и промишлената политика в ерата на глобализацията. А също така и очакваме потвърждение за а, изхода от а, срещата за директивата за строителните продукти. А също ще обсъдиме и е, предложенията за възможни политики за създаване на европейско договорно право за потребители и предприятия. Също имаме точка свързана с европейския бюджет, но за нещастие нашата докладчица не може да бъде тук. Затова ме помоли да предам какво се е случило на преговорите по бюджета, като практически всички искания и предложения, които ние сме подали, са били прияти на последната среща, включително за форума за единия пазар, също подготвителните дейности за потребителска политика, също отделен бюджетен ред за Солвит и други предложения, които имахме. И госпожа Шалдер Моза иска... А, извинете, името е госпожа Руля, извинете ме. Не, просто не, не усетих, че съм сбъркал името. Трябва да направим съответно разписанието, за да дадем становище, за да може да се гласува в водещата комисия. А сега... А виждам, че госпожа Рулев всъщност дойде. Хайде, аз точно говорех за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009, за която вие отговаряте и ме бяхте помолили да представя становището, което трябва да се подготви, което ще се разглежда на 1 февруари и ще се приема на 28. Искате ли нещо да кажете? Е, това е за вашия доклад за освобождаването. Ако сте съгласна, можем да продължим. Oh, um, uh, Добре. Ако всички са съгласни, ще приемам така, в такъв вид е, графика. Добре. Е, доклада на госпожа Рулер за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета. Значи, в този график ще се проведе обсъждането. А е, предложението за 2010 ще следваме предложението на госпожа Шолдер Мозес. Нека сега да преминем към следващата точка от нашата дискусия директивата за потреба, права на потребителите. Днес имаме възможност да изслушаме господин Мартин Шмидт Кесъл, който е изготвил един документ а, за нас, за цифровото съдържание. Знаете, че това беше важна точка от нашата дискусия, затова сега предлагам да го поканим Докладчикът е тук и докладчиците в сянка, които също са добре дошли да коментират госпожа, Иол, госпожа Уоли също и, и други заявки за изказване имаме. Не знам не, дали господин а, а, Шмидт Кесъл направо ще започне че, или има и други коментари. Добре, добре е дошъл на професор Шмидт Кесъл. Виждам, че имате диапозитиви, с които ще работите. Те ще бъдат сложени на сайта. Това е едно предварително представяне на съдържанието на доклада. Нека да чуем и след това ще чуем и докладите, е, въпросите от депутатите. Заповядайте, господин Кеса. Благодаря, господин председател. Първо, нека да се извиня защото искането да изготвя този документ получих е, едва преди коледа, непосредствено преди коледа и едва вчера успях да представя съответния документ на секретарията. Но темата е тема, с която се занимавам от много дълго време. И за това ще започна с въпросите, които ще ви представя сега въпросите повдигнати от комисията, от вашата комисия. Те са на английски формулирани, но аз ще говоря на немски. Първият въпрос е цифровото съдържание трябва ли да бъде засягано в директивата или в общата референтна рамка. Второ – предимствата и недостатъците. А ако се включи темата в е, директивата за правата на потребителите, третия въпрос е, той вероятно най-много дискусии ще породи, е как да се дефинира това съдържание в законодателството и в коя част от директивата да бъде е, застъпено. На следващия екран виждате кратки отговори на първите въпроси. Мисля, че е практически очевидно, че и двата инструмента, и директивата за потребителски права, и общата референтна рамка следва да засягат цифровото съдържание като това е един, една от областите, където най-много се вижда трансграничното естество на, на пазара и на тази услуга. И съответно е, договорите, свързани с цифрово съдържание, имат отношение към е, правата на потребителите и ще е грешка да не ги застъпиме в директивата. Правният проблем е, че няма възможност за оттегляне, което е стандартен, стандартна мярка за всеки договор. За мен е важно този въпрос да се разглежда много сериозно в области, когато цифрово съдържание се предава за постоянна употреба, т.е. в контекст на покупка. Защото в друг контекст законовите последици може би няма да са и проблеми няма да са толкова големи. Два аспекта има тук. В областите, където потребителите им се налага да отделят много големи средства да се премахне правото на оттегляне, не е в полза на предложението, което ние даваме. А ако потребителя може да употреби правото си на оттегляне след като е прехвърлено от цифровото съдържание, може да се създадат големи възможности за злоупотреба. Например, студентите в мой университет, е, аз съм баща и на три деца, като погледна какво имат студентите на компютрите си, знам и децата ми какво ползват, виждам как този проблем ще се разширява. И трябва много сериозно да бъде отчетен. Тоест, потребителите трябва да са наясно къде се поставя границата, а това не винаги е ясно. Така че проблема е сериозен. И трябва да му се търси решение и то трябва да решим дали производителя, търговеца, компанията може да и се има доверие тя технически да защити себе си срещу подобни злоупотреби, като тези въпроси, разбира се, попадат под областта на защитата на авторското право. Има инструменти, които съществуват за това. И моето лично мнение, скромно, е, че технически за големите производители това е възможно, но за малките производители си остава под въпрос тази възможност да се защитят. Така че е въпрос на политическо решение – Естествено, 100% не можем да дадем отговор в каква посока ще се развият нещата. Друг, е, друга тема, която е много важна, свързана с цифрово съдържание, е, очевидно много е ясно, че е много важно да има дефиниции. Международното частно право и законовия режим в Европейския съюз имат е, дефиниция за цифрово съдържание и го определят като услуга. Но е, тази дефиниция е пример за много, много лошо законодателство. Независимо как се определя това съдържание, категоризацията му като услуга е много проблематична и създава голямо объркване. В е, Германия прилагането на директивата за продажби от разстояние никой адвокат не би казал, че постоянното предаване на съдържанието на софтуер, например, е услуга в никакъв случай. На следващия слайд. А, коментирам това, че проект от директивата не прави разлика между предл... как ще се прилага именно целият този въпрос. Как цифровото съдържание ще бъде част от договора? Дали ще е договор за продажба, договор за предоставяне на цифрово съдържание за постоянна употреба за или временно предоставяне, за временно употреба посредством дигитални продукти, да речеме видео на интернет и така нататък. Тези неща трябва да бъдат разграничени, а проекто директивата не прави това. Тя оглежда всички тези три аспекта по един начин и е, за мен е необис... неописуемо зле е характеризирана цифровието съдържание като услуга. Е, решенията на съда, на Европейския съд, също имат отношение към този въпрос, но по отношение на частното право не може да се дефинира предоставането на подобно съдържание като услуга. Ако трябва да се ограничим до предоставянето за постоянна употреба, на цифрово съдържание, тогава тази част от директивата, която се занимава с продажба и законодателство за продажби, могат да бъдат предложени и за дигитално съдържание. Това не е проблем. Като тук е, ще бъдем и в съответствие с е, решенията на Европейския съд е, и по отношение на дела, свързани с Франция и в Обединеното кралство примерно критериите, какво може да се предлага за продажба и така нататък. Та тези неща са ясни. Също този принцип може да се приложи към дефектни стоки, т.е. разпоредбите за дефектни стоки могат да бъдат приложени. Също така, още един коментар, свързан с предложението на комисията, което още се обсъжда, е клаузата в приложение 3 за ограничаване за ползването или прекопирането. Това са разпоредби, които се засягат от законодателството за авторски права и трябва много да се внимава. за да не отвориме задната врата за нарушения на разпоредбите за авторско право. Т.е. ако човек е, си има нещо на компютър и го използва като непрофесионалист, а после стане професионалист и започне да го използва за професионални цели, именно такъв случай, такъв казус може да е, представлява едно нарушение. И в такъв смисъл смятам, че общата клауза в директивата за предоставяне на услуги е достатъчна. Как да подхождаме към съдържанието? Най-лесният начин е да се добавят разпоредби именно за при определението на стоки, за това, че те трябва, че трябва да отпадне а, изискването те да са осезаеми, tangibility е на английски думата. Разбира се, има и последствия от една такава мярка. Трябва да има един цял каталог от а, изключения, Освен това, въпроса с ценните книжа се поставя и тук биха се появили проблеми. Освен това, трябва да сме наясно, че става дума за продажба или за покупка, в която ще се използва постоянно един софтуер или някакво цифрово съдържание. Една възможна положителна дефиниция, което никак не е просто, аз лично се справих и с а, директивата за авторски права. Много е трудно да се формулира една позитивна дефиниция, но първо трябва да сме наясно, че става дума за цифрови данни. Das ergibt sich von selbst. Außerdem muss es sich handeln um äh, Въпросът за това материален продукт и нематериален също трябва да се отчете начина по който се съхраняват данните. Значи те трябва да бъдат съхранени на някакъв носител на данни. Е, в противен случай не може да се счита, че е услуга. А също така трябва да се направи разлика с дефиницията за стоки, т.е. няма е, значение по какъв начин се прехвърля или предава това цифрово съдържание. Та, най-трудният въпрос, ако трябва да обобщя, е да се реши правото Предоставянето на правилото за оттегляне. С оглед на тези части от директивата, свързани с законодателство за продажби и за застраховки, мисля, че голяма част от останалите разпоредби нямат проблем да бъдат приложени за цифрово съдържание. Благодаря. Um, Благодаря ви много за това ясно представяне на тези интересни идеи. Сега искам да дам думата на докладчика да даде старт на дискусията и да каже дали някои от измененията, които предлагаме, отговарят на това, което споделихте с нас. Преди да дам думата на Андрю Шваб за откриване на дискусията, бих искал да приветствам с добре е дошъл и представител на Унгарското председателство, госпожа Катеш. Ние очакваме да работим с вас през едните 6 месеца. Амбицията ни е да имаме добро разбирателство с председателството. Господин Петри по-късно ще говори по въпроса, но искам да приветствам също за пръв път новия директор на гражданско правосъдие, госпожа Шемашу, която работи преди като представител на гражданското общество по въпросите на роуминга. Ако иска да коментира нещо, ще й дам думата по-късно. Сега нека да преминем към дискусия с участието на членовете на комисията. Имам удоволствието да дам думата на Андрю Шваб да сподели своето виждане по въпроса и за това по какъв начин да продължим да работим по проекта, как върви работата по изготвянето на компромисните споразумения. Андрю Шваб. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам не само да благодаря на професор доктор Шмидт Кесел, но и на докладчиците в Сянка, с които работихме в много кратки срокове. Радваме се, че беше изготвено това изследване в такива кратки срокове. Сега имаме пред себе си това изследване. Ясно е, че въпроса за цифровото съдържание следва да се разглежда по различен начин и да се третира по различен начин в различните глави. В петък получих това представене, което беше изложено тук. Сега имаме няколко въпроса. Ако търсим съгласие на ниво докладчици в сянка, трябва да заличим 4, глави 4 и 5, ако искаме да включим цифровото съдържание. Възможно най-лесно. Това не е въпрос, който трябва да обсъждаме. Глава 2 и 3 трябва да бъдат преработени, да се включи цифровото съдържание, да се огледат възможностите и рисковете, които могат да възникнат. Това, което каза професор Шмидт Кесъл, каза, опира до това да се реши дали потребителят може да бъде лишен от възможността да използва използва, да спре да използва цифрово съдържание в случай на отказ. Затова, по мое мнение, е трудно да се включи цифровото съдържание в директивата. Аз ще се обоснова, защо мисля така. Има няколко изследвания, които бяха изготвени относно включването на авторското право. Те бяха възложени за изготвяне и ще е интересно да видим резултата им. Глави 4 и 5 могат да не бъдат част от директивата и в такъв случай по-добър начин е да използваме всичко в общата референтна рамка. Може би господин Смит Кесъл ще ни даде допълнителни разяснения. Аз разгледах също подробно и документа от потребителските организации, но не мога да дам точна оценка по него, защото не съм убеден, че правото на отегляне след сключване на договор от потребителя ще бъде приложимо на практика, тъй като потребителят, а, производителят извинете, не иска този продукт да продължи да се използва, ако е упражнено правото на оттегляне. Затова, може би, на... с докладчиците в сянка трябва да разгледаме през тази следващата седмица а, всички тези аспекти. Сега по-общ план някои от въпросите, които обсъдихме през последните седмици с докладчиците в Сянка. Това е последното заседание на комисията преди гласуването. Затова искам да се спра на няколко въпроса, които вече бяха обсъдени, макар и не в окончателен вид. Госпожа Гепхарт и господин Туринен, за съжаление, не са тук днес но искам да се спра на тези области, в които успяхме да постигнем сближаване на позициите. Това е личното ми мнение. Мисля, че а, има мнозинство в подкрепа на сливането на трета и четвърта а, глава, както и по информационния каталог. Това са въпроси, които а, бяха малко или много съгласувани на базата на работата, която беше свършена и на проучването, което ни беше представено по-рано, да има изключение от минималната а, хармонизация в информационния каталог може да имаме хармонизиран подход към правото на информация, включен в член 5. Относно някои други членове, включително член 13, бихме казали, че държавите членки имат различни права, различни традиции, и те е, искат да има висока степен на е, защита, за това не трябва да се допускат изключения от минималната хармонизация. Това, което трябва да обсъдим тази седмица е включено в глава първа или по-скоро другите аспекти, които остават от глави 3 и 4, например преките е, продажби и имейлите, като възможност за постоянно използване и трансфер. Тук е необходимо да се обсъди е, въпроса допълнително. За сега това не е станало поради липса на време. На 26 януари предстои да гласуваме и считам, че следващият докладчик, следващият оратор ще може да потвърди, че ще се опитаме да се придържаме към кратко гласуване и да се фокусираме върху политическите аспекти, не толкова върху техническите такива. Искам да благодаря на съвета за огромната работа, която беше свършена, особено преди коледа и се надявам, че до 26 януари всичко ще е в перфектна форма. Председателят, благодаря. Благодаря. Надявам се да бъде постигнат и реален напредък. Благодаря за това, че ни представихте състоянието на нещата към момента. От докладчица в сянка госпожа Рошфор само е тук, за това ще й дам първа на нея думата. След това останалите членове на комисията, които искат да участват в дискусията, могат да дадат сигнал. Междувременно давам думата на госпожа Рошфор. Благодаря. Благодаря най-добри пожелания на колегите, на сътрудниците, на всички, които са тук в залата за нови години. Благодаря на професор Шмидт за неговата презентация. Ние много внимателно ще прегледаме доклада му. Съвсем е, накратко няколко въпроса. Първо, е, цифровото съдържание в края на краищата, това е бъдещето и една голяма част от бъдещите сделки на пазара и между потребителите, защото много данни, много елементи от е, развитието на съвременността ще бъдат в цифров вид. Така че трябва да направим максимума да се интегрира този, да се включи този аспект в е, директивата и то е, в интерес на потребителите. Така че не бива сега да се чувстваме спокойни от това, че ще се наложи да оставим на страни нещо от цифрото съдържание. От друга страна, като много други елементи от потреблението, цифровото съдържание ще бъде разменяно от разстояние. Все по-често се пазарува от разстояние и тук коментира и професор Шмидт Кесъл това. И е ясно, вие знаете, моята група счита, че директивата за правата на потребителите ще бъде полезна, ако засегне и въпроса за продажбите от разстояние. Така че се намираме на един кръстопът. Също правата за оттегляне. За мен това е изключително важно. Това е ключов момент от е, продажбите от разстояние. И най-важният въпрос, който трябва да решим е как да се усъвместят сделките с цифрово съдържание и правата за оттегляне. И ако не намерим решение на този въпрос, това ще бъде трагично. Защото ще поставим под съмнение центъра на тежестта на директивата, което е именно да регулира продажбите от разстояние и правото за отегляне. Вие говорихте за децата си, всички мислиме за децата си, знаем много добре колко изключително лесно е да се пазарува, да се поръчва по мрежата и трябва да има защита и тя да е много стабилна. И четвърто, предприятията трябва да имат отговорност, но те имат нужда и да засилват производството си, да отчитат разпоредбите на директивата и те трябва да поемат своята отговорност, за да мислят за това как да произвеждат, да включат този елемент в своите е, продукти. Така че те, е, тези права за оттегляне да бъдат съвместими с е, продукта, който се е, е, предлага дори той да е, е с отворено съдържание, дори да може да бъде копиран. Все пак трябва да има правила за оттегляне. Така че правата, въпроса за правата за оттегляне и съвместимостта са основни моменти за директивата. И абсолютно поддържам не, изказаните мнения по този въпрос. Ако мога да направя няколко коментара също, защото докладчик разшири малко дебата сега в своето изказване, като засегна и други теми. Аз лично подкрепям неговите думи. Много работа бе свършена. Господин Шваб мобилизира целия си екип за формулиране на компромисните предложения и мисля, че много неща, както казате, господин председател, все пак остават да бъдат довършени. Въпросът дали да се слеят глава 2 и 3, аз лично съм за това, но искам да кажа, че в нашата група ние предприемаме така една много прагматична гледна точка. И колкото повече мисля, аз мисля, че а, директивата едва ли ще регулира всички проблеми за потребителите в ближите 20 години и затова трябва да се съсредоточим върху основните неща, примерно а, за сливането на глава 2 и 3 за продажбите, трябва да поставим акцент върху продажбите на, е, от разстояние и на място. Не мисля, че ние сме единствените, които заемаме това становище, но считаме, че не означава, че трябва да следваме автоматично съвета в този смисъл. Те, те си имат своите съображения, но ако е много трудно да намериме консенсусни предложения за трета и четвърта глава, нека да оставим директивата, да сложи акцент върху глави 1, 2 и 3 и да оставим на страна глава 4 и 5. Разбира се, при положение, че директивата ще остане, е, ще продължава да се прилага. И Андреас е, коментира, че се приближава датата за гласуване. Две седмици остават. Е, може би така чисто лично мнение ще кажа, но Европа не върви на добре в момента. Връзката с гражданите ни е затруднена и мисля, че максимално в нашата комисия трябва да търсиме а, един текст не е толкова в смисъл на компромис, а текст, който е минимален, но зад който застават максимален брой хора, който отчита интересите. Защото знаете, че в края на краищата в Европа в момента търсиме економически растеж. Е, европейските производители се притесняват и от кризата, и от проблемите на страните. За това трябва да има елементи на сигурност, а не отново да внасяме елементи на неяснота, на затруднения на потребителите, на, на това, което да не дава възможност да се подобрява економическата ситуация. Това е което исках да коментирам. Много интересния доклад на господин Кесел, а и общо нашата работа за развитие на директивата. Благодаря. Благодаря много, господин Рошфор, за вашето изказване и за участието ви при анализирането на този въпрос. Няма други желащи да се изкажат, за това предлагам да дадем думата на Представители на комисията, на господин Петри, може би да каже няколко думи, както и нещо допълнително. След това господин Каше, ако иска да участва в дискусията, също може да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да реагирам на днешната дискусия и в частност по въпроса за цифровото съдържание и документа, който беше представен днес от професор Шмидт Кесъл. Предложението на Комисията за директива за защита на потребителите включваше цифровото съдържание в известен смисъл и в частност за договори, сключени извън търговския обект или от разстояние както и в условията, свързани с нелоялни условия, включени в договорите. Що се отнася до договорите, сключени от разстояние или извън търговския обект, предлаганото в документа днес е интересно, набляга на основните аспекти. Ясно е, че е важно потребителят да разполага с информация за цифровото съдържание, преди да го изтегли. И в предложението е предвидено именно това. По-трудният въпрос се отнася до правото на отегляне. Дали потребителят да има такова право по отношение на цифровото съдържание. Тук позицията на комисията е, че правото на потребителя за оттегляне няма да се прилага от момента, в който започне процеса на изтегляне на цифровото съдържание. Той има право да се откаже след сключването на договора, ако е сключил този договор онлайн, но все още не е изтеглял съдържанието. Тази разлика се запазва в текста по който е постигнато предварително съгласие в съвета. Всъщност текста на съвета изяснява в по-голяма степен въпроса за специфичната дерогация относно цифровото съдържание, че прилагането се че то започва от момента, в който започне свалянето на съдържанието. Това е подобрение в сравнение с текста, представен на комисията и ние можем да го подкрепим. Ако става дума за ситуация, при която в резултат на директивата за правата на потребителите се фокусира върху сключените договори извън търговски обект или от разстояние, както предлага парламента, тогава текста, такъв какъвто е в момента, ще осигури достатъчна защита на потребителите и включва по подходящ начин въпроса за цифровото съдържание. Спорният въпрос, който беше поставен по други поводи, е свързан с глава четвърта от предложението на комисията и в каква степен потребителите да имат право на обещетение при получаване на неизправни стоки. Предложението на комисията тук очита факта, че въпросът е много сложен и считам, че представеното тук изследване потвърждава това наблюдение поради трудността от дефиниране на цифровото съдържание и трудността свързана с прилагането на защитата. Ето защо комисията реши да проучи допълнително въпроса и възложи две проучвания, първото от което се отнася до економическите аспекти на въпроса, за да се види дали потребителя ще бъде ощетен в резултат от това, че няма да бъде покрит от правилата предвидени, предвидени в правилата за в директивата за правата на потребителите. И вторият изследване се отнася до проучване на състоянието на правната уредба в държавите членки, по какъв начин там се урежда въпроса за цифровото съдържание. Ние очакваме резултатите от тези две проучвания в разстояние на тази година, някъде около месец юни. След това се надяваме, че ще имаме по-добра картина за реалната ситуация и по какъв начин да разгледаме цифровото съдържание и как да го включим в европейското законодателство за потребителите. Господин Шваб спомена и нещо друго като възможност, а именно въпроса за цифровото съдържание да бъде включен в работата, която прави Комисията по европейското договорно право. Това било добро допълнение, ако действително резултатът от дискусиите между съвета и парламента доведе до директива, която се фокусира върху договори, сключени от разстояние или извън търговския обект и където не се говори за съответствието на стоките и прочие. Това ще бъде интересен изход от използване на резултатите от проучванията, които сме възложили, да ги поставим в контекста на работата, която се осъществява по европейското договорно право. Приветстваме факта, че докладчикът господин Шваб е благосклонно настроен за посоката, в която върви работата в съвета. Господин Рошфор също сподели подобно мнение. Така че като цяло от комисията ние считаме, че перспективите за преговорите по този въпрос са обнадеждаващи. Обнадеждаваща. Председателята, благодаря ви за този първоначален коментар. Обеден съм, че трябва да бъдат разгледани още много въпроси. Що се отнася до общата референтна рамка, мисля, че сме още далече от постигането на съгласие. Ще разгледаме този въпрос по-късно днес след обеда. Не съм убеден, че потребителите са готови да изчакат толкова дълго, но ще видим. Господя Катеш, бихте ли желали да се спрете на работата в съвета. Благодаря, господин председателю. От името на унгарското председателство искам да поздравя всички ви. Надяваме се сътрудничество с Европейския парламент да бъде плодотворно. Опитът до момента показва, че винаги нашето сътрудничество е било гладко и безпроблемно. По отношение на тази директива, както каза и представителят на Европейската комисия, съветът излезе с една предварителна позиция, прията от Корепер. Необходими са около две седмици, за да се завърши тази позиция и да може съветът да я приеме. Извинете, съвета на министрите да я приеме. Това ще стане съвсем скоро. Унгарското председателство иска обаче по преговорите по тази това предложение наистина да се напредне много и е тясно да си сътрудничим и с парламента и с Европейската комисия. Що се отнася до разпоредбите за цифровото съдържание? Трябва да кажа, че приветстваме тази възможност да изслушаме всички становища на експертите, както и на евродепутатите. И според предварителната позиция на съвета, цифровото съдържание не е част от настоящите правила, защото не попада в определението нито на стоки, нито на услуги. Съвета трябва да постигне някакво решение по този въпрос. Разчитаме на парламента, искаме да работим в тясно сътрудничество с вас и да продължим с отличната работа по време на Белгийското председателство. Благодаря. Well, uh, И аз ви благодаря. Надявам се отново да ви видим и да напреднем по тази тема. И аз искам да благодаря на Белгийското председателство за отличната работа по различни теми, включая и това. И слушахме комисията и съвета. Мислех да дам на господин Шваб думата, но преди това, може би на господин Кесъл да дам думата, ако иска да каже нещо по въпроса. Две думи, добре. Що се отнася до правото за оттегляне, мисля, че има решение, което да бъде компромисно. Може да го видите в писмения материал – не се изключва това право, когато се предоставят услуги, но се прави един опит да се предостави възможност за обещетение. Това е възможно теоретично, но немското решение, което се ползва по-настоящем, е един опит за компромис. Това обещетение зависи от това дали е подадена предварителна информация. И ако такава не е подадена, такова право не съществува. Ако е предоставена, пък се губи правото. Това са най-общи въпроси по договорното право в Германия. И за това е добре това да бъде решено чисто практически, когато възникне, а не сега предварително в теоретичен план. Благодаря, каза председателя. Благодаря ви първо, че подготвихте тази тема. Съжалявам, че можахме да изпратим копия на всички, но такива ще има, мисля, в сряда. И тогава ще можем да разгледаме предложението ви подробно и ще предложим и ние компромисни варианти. Мисля обаче, че идеите ви са много интересни и ние с удоволствие ще видим докъде водят те. Дори и да не влезат в първия пакет, съм сигурен, че господин Шваб ще иска да говори по тях. Господин Шваб, искате ли да резюмирате? Докъде сме стигнали или нещо друго? Един без пете. много време. Добре, да изчакаме да получим копията от проучването на професор Роц и на професор Шмидт Касъл. Така ще можем да анализираме заедно двете становища. Съгласен съм с господин Рошфор, че за младите потребители в Европа е изключително да покажем, че работим по въпроса и то практически, като разбира се, залагаме необходимите правни норми. Ще подходим смело и динамично. И се надявам до януари да стигнем до необходимото решение. Благодаря. Благодаря, казва председателя, благодаря на всички. И накрая трябва да кажа, че ще гласуваме на 26 януари в 3 часа след обяд по това предложение. И ще има и друга работа, аз съм убеден на докладчиците сянка. Преди да закрия темата, Искам да кажа приноса на господин Стрегнис, да бъде спомена, извинете. Той започва нова работа. Кариерата му поема в нова посока. Искам да му благодаря. Не знам в коя комисия отивате. А, добре. Комисията по сигурност и отбрана. Изтънчената атмосфера на военния комплекс. Искам да благодаря на колегата за приноса към нашата работа, който беше значим. Благодаря, че се занимаваше точно с това досие, досието за правата на потребителите. А до нас също така е колегата, която поема неговите задължения. Искам да благодаря и на нея предварително. В 4 часа ще гласуваме. това кратка пауза за онези, които искат или не искат да останат, както и политическите партии да размахат към шика и да съберат а, членовете си. Започваме в 4. Uh, so, ladies and gentlemen, can we... Um... Дами и господа, нека да започнем с първото гласуване за 2011 година. Исках първо да гласуваме окончателната позиция на второ четене. По отношение на потвърждаване на резултатите от преговорите, е, водени от госпожа Стайлър с Белгийското председателство. Текстът на предложението е пред вас. Всички сте го прогледнали. Аз бях председател на това заседание. Преговорите бяха много ефикасни и имаше едно искане от докладчиците в Сянка и затова аз написах писмо до господин Ван Кухенбон, белгийски министр. Благодарих му за сътрудничеството и поискахме едно обяснение от председателството за това, че са добавили нов текст. И още чакаме потвърждение, защото докладчиците в сянка се бяха съгласили предварително, след това нямаше окончателен вариант. И така, какво стана накрая. Комисията по вътрешния пазар на 27 ноември прие 60 от 83 изменения, което показва значимостта на вашето становище под а, ръководството на госпожа Стайлер. Така че хайде да гласуваме от името на госпожа Стайлер. Някой докладчите в сянка иска да каже нещо? Okay. Uh, well, that's fine. Mrs. Госпожа Рули има думата. Yeah. Mrs... И заместник председателя.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 Получихме становища на различни заинтересовани страни, на лобиращи организации. Е, много често тези становища пристигаха с закъснение, самата им обработка също отнемаше време. Така че все пак си мисля, че заседанието на докладчиците в Сянка, самите докладчици и на колегите от комисията, успя да постигне един компромис, който да бъде приемлив за съвета. Не сме на 100% удовлетворени, но пък можем да гласуваме. Важното е наистина да има съгласие и това съгласие е, трябва максимално бързо да бъде е, приложено, за да можем да работим по делегираните правни актове заедно с Европейската комисия. Става дума за актове, които до момента вървяха по пътя на комитологията. Европейската комисия за тази цел трябва да си свърши работата и Европейския парламент да си сътрудничи конструктивно с парламента. Това пък означава, че Европейската комисия трябва да ни даде необходимите инструменти за тази цел. Имам предвид необходимата информация, която е необходима на докладчиците в сянка, на докладчика, за да можем да обменим становища и да стигнем съгласие. Това всъщност исках да апелирам а, и да изразя а, съгласието си с постигнатото споразумение. Благодаря, казва председателя. Госпожа Руля има думата. Благодаря. Искам да ви благодаря за това, че изпратихте писмо до Белгийското председателство, защото без нашето съгласие с съвета ще бъде много трудно да постигне текст, който да бъде приемлив. Това трябваше ясно да им бъде казано. След това писмо си мисля, че може да постигнем съгласие по различните е, въпроси, по които бе взето решение. Първо е важно да видим как ще бъде прилагана тази директива в някои сфери. Не е съвсем ясно точно какво е съгласието, което сме постигнали. И явно комисията трябва да работи по част от въпросите. Затова се обръщам към Европейската комисия да работи в тясно сътрудничество с нас, така щото да постигнем успешен резултат за целия промишлен сектор. Благодаря, казва председателя. Когато споменах името на белгийския министр, трябва да кажа, че аз поисках в това писмо те да излязат по време на дебата на частичната сесия, да излезе със съответното становище. Що се отнася до правилата за прилагане и процеса, съм убеден, че Европейската комисия е отбелязала нашите становища. Виждам, че те имат представител а, тук. И ако иска комисията да коментира, след малко ще им дам думата. Не искам общ дебат, но господин заместник председател, извинете, госпожа заместник председател също иска да каже няколко неща. Благодаря. Иск... Е в отсъствието на госпожа Штиглер ще говоря от нейно име. Тя днеска няма да бъде тук и съжалява за това. Няма да повтарям думите на господин Майер и госпожа Роле и съм напълно съгласна. Обаче същото послание имаше да предаде и нашата колежка. Разбира се, имаше и много допълнителна работа. И Катрин иска да ви благодари на всички за положителното отношение, за работата по този компромис, който беше доста труден. Благодаря. Трябваше първо да ви дам думата, но явно не разбрах, че представлявате госпожа Стайлер. Иска ли Европейската комисия нещо да каже накратичко? Uh, благодаря, господин председателю. Първо искам лично да ви благодаря, както и на служа Стилер, както и на докладчиците в Сянка, разбира се, за отличната ви работа по време на триалога, едно заседание от 3 часа и половина. Поради това заседание всъщност ние успяхме да постигнем съгласие и компромис. Европейската комисия също смята, че това е компромис, т.е. ние не сме напълно удовлетворени от него, но е много важно, че сме го постигнали. Вие и съветът сте го постигнали. Европейската комисия иска да си сътрудничи и с докладчиците, с докладчиците в сянка, в максимална степен, за да ускори работата по делегираните актове. Не зная какво имат предвид докладчиците в сянка точно, обаче ние сме говорили с заинтересованите лица и страни. Има поне един делегиран акт, който би могъл да бъде максимално ускорен, но под максимално ускоряване в случая разбираме две години. Ще се опитаме да ги подготвяме веднага след като се постига съгласие между вас и съвета – ще поддържаме връзка с парламента и с съвета, поне такова е намерението ни. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Мисля, че и Белгийското председателство е тук, така че искам да благодаря и на тях. Какво да направим след гласуването? Госпожа Сталер и докладчиците в Сянка могат да изпратят на Европейската комисия една бележка с въпросите, които ги вълнуват и е, един кратък доклад, е, неофициален документ по процеса на транспониране. Ако никой друг няма какво да каже, искам да започнем с гласуване. С едно единствено гласуване, нека да гласуваме по пакета. За? Против? Приема се единодушно. Ето ви и цифрите. Много ви благодаря и е, ще предадем най-добри пожелания на госпожа Стайлер. Имаше силен снеговалеж в Шотландия и за това всъщност не можа да напусне летището там. Много съжалява. Дебатът е, по темата ще бъде в понеделник или вторник. Понеделник вечерта в 5.15 в пленарна зала, следващата седмица Страсбург. Преминаваме нататък към гласуването по становището на госпожа Макларкин за Комисията по околната среда за намаляване на равенството в средата. В средата. А сега ще дам думата на докладчицата и забелязах от НЕП, че искат да направят устни изменения. Мисля, че сте ги видели. Ако нямате нищо против, кажете ни. И какво друго искате да кажете? Имате дума. Благодаря. Честита нова година на всички. Добре дошли отново тук. Искам да започна с благодарности за докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество и за това, че ме подкрепиха в тази толкова кратък срок, който имахме да работим. Определено смятам, че Комисията по вътрешен пазар може много да принесе за доклада на Комисията по околна среда. И също така да отчетем факта, че тези неравнопоставености в здравеопазването се дължат на социалната и економическа ситуация. Има много трансгранични въпроси, въпроса за признаването на професионалните квалификации, особено по този по въпроса. Трябва да се търси еднаква свобода навсякъде в Европа, но тъй като тази работа е много отговорна, трябва да има съответните механизми за контрол. Затова призоваваме комисията да изготви директива за професионалните квалификации и да отчете този въпрос директивата за професионалните квалификации. Надявам се, че по този начин ще повишим и стандартите за професионално здравеопазване и ще намалим злоупотребите. А също така и ще да допринесем за намаляване на равнопоставеността. Измененията от НП, да кажа, виждала съм ги и ги одобрявам. Устните изменения. Благодаря. Някой друг иска ли да коментира преди гласуването? Не. Добре. Да. Госпожа Баню. Съвсем накратко искам да благодаря на Ема. Много добре и хармонично работихме по тема, която е толкова огромна и толкова сложна. Мисля, че ще успеем да излезем с едно хармонично становище, балансирано за Комисията за околна среда. И е, мога да кажа, че измененията на ЕНП, като се има предвид, че по 44 смятаме да гласуваме против, защото там има една дума, която ни представлява проблем за нас. Но след преговори постигнахме съгласие. Сега ще гласуваме за и за изменение 44. Госпожа Бастос. Благодаря. Отново честита нова година на всички. Искам да кажа съвсем накратко, че в НП ние бяхме много доволни от позицията на докладчика и от работата, която бе свършена в толкова кратък срок. Нашите изменения бяха отчетени и много добре са обяснени в листа за гласуване. Това становище е една сериозен и положително принос в политиката за европейско здравеопазване. Благодаря. Добре, казва председателя, нека да минем сега към гласуване. Нека да проверим, че всички имат карти. Нормалната е бърза начална проверка. Нека просто да видим първо да гласуват членовете на НП. Моля, НП, гласува електронно. 11 души, 13. Добре, край на гласуването за НП. Социалисти и демократи, моля гласувайте. Има само 5 сте, една карта забравена имаш, трябва да отчитаме. 5, 6, Добре, седем трябва да са. Добре, аз ще ви броя допълнително. Всички други виждам от тук, така че трима от либералите, двама от консерваторите, Денис от Обединената левица, така. Добре. Нека сега да гласуваме компромисно изменение едно. Моля, за. Против. Приема се почти единодушно. Което означава, че отиваме на изменение 4 за параграф 1а нов. Моля за. Против. Приема се. Значително множество. Изменение 5, госпожа Макларкин. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 2 за. Против. Приема се. И така стигаме до изменение 6 от госпожа Вастос. Моля, гласувайте. За, против, приема се. Параграф 2, изменение 9, госпожа Жаварньо, за, против, приема се. Изменение 10 на госпожа Парванова, за. Нека да видим електронно. Десето изменение от госпожа Парванова като допълнение. Моля, гласувайте по електронен път. Госпожа Варньо е за. Край на гласуването. 14 на 16 отпада. Госпожа Шал де Мозе, изменение 8. За. Нека да видим по електронен път. Изменение 8, госпожа Шал де Мозе. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 17 гласа на 13. Изменение 11 за. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте изменение 11. Край на гласуването. Приема се с 17 на 13. Компромисно изменение 3. За, против. Приема се. И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 По изменение 22, мисля, че към него има устно изменение. Госпожа Бастос ще го изчете за протокола, ако обичате. Това замества съществуващото ли устно изменение? Изменението е да отпаднат думите and и remuneration и, и възнаграждение. Значи е, гласуваме изменението на господин Жован с устното изменение. За, против. Приема се. Изменение 24 от госпожа Верньо. Параграф 3 Б нов. Моля, гласувайте. По изменение 24. Госпожа Верньо е за. Край на гласуването. Отпада 17 против. Компромисно изменение 4. За. Против. Приема се. И стигаме до изменение 28 от госпожа Макларкин. За против, приема се. Изменение 29, господин Грей, за, против, приема се. Изменение 30 от господин Грек. Сега, моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отпада 20 против 9 за, 10 за. Компромисно изменение 5 за, Против. Приема се. Голямо множество. И стигаме до изменение 35 от госпожа Макларкин, параграф 5. За. Против. Приема се. Изменение 38. Госпожа Парванова за. Против. Приема се. Изменение 36 от господин Жова за. Против. Също се приема. Изменение 37 от госпожа Верньо. Моля, гласувайте електронно. По изменение 37. госпожа Верньо, естествено, е за. Приема се 16 за, 14 против. Параграф 6. Компромисно изменение 6 за. Против. Приема се. И стигаме до изменение 42 на госпожа Първанова за против, приема се също. Изменение 41 е от... извадено. Изменение 43 устно. Същото ли или? Е също като устното изменение на листа за гласуване. Добре, изменение 43, както вече е изменено. Моля гласувайте за, против. Приема се. Изменение 44 от госпожа Бастус. Също се фигурира на листа за гласуване. Нека да гласуваме. 44 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно с устното изменение. Край на гласуването. 21 на 8 за. Изменение 45 от госпожа Бастос, моля. За, против. Нека да проверим електронно. Изменение 45, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 на 7. 22, извинете. Параграф 7. Компромисно изменение 7 за, против. Приема се. Изменение 49 за роля За. Електронно. Да, трябва да стигнем сега на 49. Така, значи гласуваме по 49, моля. Край на гласуването. Отпада 20 против 10 за. Изменение 46 от господин Молцер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също отпада 20 против 10 за. Изменение 51. Госпожа Макларки, За, против. Приема се. Изменение 52. Госпожа Бастос.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 против, приема се. 55 от госпожа Баста за, против, приема се. Изменение 56 от госпожа Баста за, против, приема се. С което приключваме измененията и гласуваме като по проекто текста. Моля, гласувайте по проекто становището. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за, 2 против. Поздравления за госпожа Маклеркин и благодаря много. Обеден съм, че Комисията по околна среда ще отчете всички наши важни и практически предложения. И сега преминаваме към становището на Комисията по за индустриалната политика за глобализирания свят. Може ли да чуем докладчика? Благодаря ви много, господин председателю. Бих е, желал да благодаря на докладчиците в Сянка. Въпросът е, за който говоря, не е включен в доклада, но е представен в различните изменения. Имаше трудности по някои от измененията, там се опитахме да постигнем компромис, да ги обединим. Ние успяхме да постигнем това в повечето случаи, въпреки че имаше въпроси, по които ние постигнахме съгласие, например проекта Галилео, някои други проекти, те ще струват на много пари. За това. въпросът е чувствителен. Искам да благодаря отново на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Благодаря. Докладчикът. Има ли някой от докладчиците в Сянка, който би искал да вземе думата? В такъв случай нека да преминем към гласуването. Започваме с първото компромисно изменение по първи параграф. Кой е за? против. Приема се с пълно мнозинство. Едно А. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Разделно гласуване. Първа част, целият текст, без думите автоматичен. Това е по искане на Алде. Така че гласуваме по първата част. Кой е за? Против? Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. С думите автоматичен. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 20 против и 9 за. Преминаваме към четвърто изменение. Също разделно гласуване. Затова няма да го чета. Имате го в текста. Кой е за първа част? Кой е против? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Втората част също се приема. Втори параграф А. Пето изменение на господин Кройцман. Кой е за? Против? Приема се. Седмо изменение от мен. Кой е за? Против? Благодаря ви. 12 изменение на господин Кройцман. Кой е за? Против? Приема се. 19-то на господин Жувай, господин Абат. Кой е за? Против? Приема се. Шесто изменение на същите хора. Кой е за? Против. Приема се. Единайсто като допълнение от господин Кройцман. Кой е за? Против. Също се приема. Параграф 2 Б от господин Кройцман. Осмо изменение. Кой е за? Против. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 2. Кой е за? Против. Приема се. Преминаваме към 13-то изменение на господин Кройцман. Кой е за? Против? Приема се 17-то изменение като допълнение. Кой е за? Против? Също се приема. 14-то изменение. Кой е за? Против? Приема се. 15-то като допълнение. Кой е за? Против? Приема се. 16 изменение. Кой е за? Против. Приема се. 21-во допълнение. Кой е за? Против. Също се приема. 18-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 20. Кой е за? Против. Приема се. 29 като допълнение. Кой е за? Против? Приема се. 22 изменение. Кой е за? Против? Приема се. 24 изменение. Кой е за? Против? Приема се. 23-то отпада. 26-то изменение. Кой е за? Против. Приема се. 25-то допълнение. Кой е за? Против. Приема се. Компромисно изменение. Трето. Кой е за? Кой е против? Приема се. С това приключваме гласуването. Сега гласуваме по цялото становище. Моля електронно гласуване. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с 27 за, 2 против и 1 въздържал се. Благодаря ви. Поздравления за господин Кройцман. Благодаря на всички ви Знае, че господин Кройцман твърдо ще отстоява нашите изменения в Комисията по индустрията, за да бъде включени в окончателния доклад. С това приключваме гласуването. Искам да ви благодаря. Ние малко сме напред с времето, за това ще спрем за няколко минути, така че нези, които няма да бъдат тук за дискусията по доклада на господин Майер, могат да, да си тръгнат страни. Ще започнем дискусията по доклада на господин Майер за европейското договорно право след няколко минути. Uh, um, Дами и господа, мисля, че вече всички са тук. Искам да приветствам представители на комисията, господин Шталмар, който работи многократно с нашата комисия, особено по директивата за потребителските кредити. За нас е удоволствие да го приветстваме отново. С добре дошъл в новата му роля като представител на Генерална дирекция правосъдие. Господин Ханс Петър Майер е докладчик по становище за Комисията по правните въпроси. След дълги дискусии ние постигнахме съгласие по процедурата за засилено сътрудничество. Убеден съм, че господин Майер ще се спре на този въпрос. Ние имаме изключителни правомощия по зелената книга на комисията в тази област. Госпожа Штайлер, като докладчик в Сянка, все още отсъства. Господин Оли Шмидт, госпожа Руле е тук. Господин Фокс не е тук, но аз ще кажа от него име няколко думи. Е, господин Сабрини не е тук също. Тоест имаме много малко докладчици в, залата, в сянка в залата. Що се отнася до графика, трябва да постигнем а, а, одобрение от председателския съвет относно споразумението ни с Комисията по правните въпроси. Надявам се, че това ще бъде потвърдено изцяло в Страсбург следващата седмица. Сега ще дам думата най-напред на господин Майер ако предпочитате комисията да вземе отношение първо, зависи от вас, но като докладчик давам на вас първо думата. Искате ли да направите кратко представяне? След това ще помолим господин Штайнмайер да представи зелената книга по възможностите, които съществуват. Съгласни ли сте с този подход? И така, първо господин Майер, след това господин Штайнмайер и след това всички останали. Господин Майер, имате думата. Благодаря ви много, господин председателю. И така, колеги, това е зелена книга, това не е законопроекта, това е зелена книга, за да се обмисли какво може да се направи в сферата на политиката. И така, както казах, има зелена книга. Съдържанието обаче е доста интересно. Както каза председателя на нашата комисия, компетенциите по този доклад е общо дело на Комисията по правните въпроси нашата комисия. Аз съм участвал в Комисията по правните въпроси и съм работил дълги години по въпроса и се а, радвам, че сега мога да продължа в а, Комисията по вътрешен пазар. 3.1 по потребителските договори е в нашите компетенции. 4.3 относно инструментите, които могат да се използват за потребителски договори и такива между предприятията, е в компетенциите на Комисията по правните въпроси и нашата комисия. Има и други въпроси, по които има съвместна компетенция между двете комисии. Убеден съм, че вие сте прочели от край до край Зелената книга и знаете кои са основните въпроси, които ще бъдат дебатирани, по които ще се вземат въпроси. Но това е отново, повтарям, зелена книга, това не е законопроект. За това каква ще бъде професионалната приложимост на този документ, дефинирането на договорите, например, са все въпроси от важност в Европейския съюз от 27 държави членки, които имат собствени правни системи. Трябва да знаем кога точно е сключен даден договор. Кога сте казали да и кога а, това да има правно вързваща характер също какви са преддоговорните задължения, правото на отказ, на анулиране и прочие, дали искаме да оставим нещата такива каквито са или не. И основен въпрос, който се поставя е дали да бъде задължителен, вместо да се дават альтернативи за държавите членки да се направи въпроса за правно вързващ е, от една страна или пък искаме да се приложи в крайност е, е, субсидиарността и хората след това да се чудят дали е сключен или не даден договор. Мисля, че трябва да преминем към пълна хармонизация по този въпрос. Въпросът е доколко далеч да стигнем има доста ограничено и също времено доста широко тълкование на този въпрос. Допълни, е, извън договорните задължения, дали даден инструмент може да се прилага по отношение на определен вид договори за услуги, за продажба или пък трябва да обхваним и други сфери и да гледаме на, на, на този документ като създаването на нещо като граждански кодекс на Европейския съюз. Това, което е спешно, е да решим дали документа ще бъде правно обвързващ или не. Някои от аспектите могат да бъдат в сферата на субсидиарността, например какви да бъдат е, компенсациите и прочие. Намирането на нужното равновесие е трудно. Ние трябва да постигнем яснота както за потребителите, така и на бизнеса, защото в противен случай потребителите няма да бъдат достатъчно защитени, а бизнеса няма да желая да предоставя достатъчно услуги. Трябва да погледнем картината в по-широк контекст и да разгледаме и тези аспекти. Казах вече, че е важно да работим бързо, времето ни притиска, трябва да решим дали искаме да има задължителен характер и точно какво да бъде задължително и кое да бъде в сферата на субсидиарността. Основният въпрос е този. Останалите ще имаме възможност да обсъждаме допълнително. Добре е да чуем какво е обяснението на Европейската комисия за тяхната зелена книза, книга. Председателя, благодаря за това въведение. Ще дам думата на господин Штайнмайер да продължи казаното от господин Майер до тук и да ни даде малко предистория, да сподели кои са основните идеи, залегнали в Зелената книга. Благодаря. Дами и господа, самото начало ще започна с проблемите в основата на Зелената книга, преди да дам различни варианти Зелената книга не е решение на проблема, който бе изложен. Всъщност отбелязали сме четири проблема, на които търсим приложими решения. На първо място, потребителските договори. Тъй като се намираме в вашата комисия, Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите, е, ще започна с този въпрос. Да, по отношение на потребителските договори. Нека да погледна бизнес страната. Има два проблема, свързани с потребителите и два с бизнеса. Ще започна с бизнеса. Ние искахме да видим какви са предимствата за малките и средни предприятия, които са огромната част от всички бизнеси. Има много ясна статистическа връзка между ръста на МСП и общия економически ръст. И намаляването на безработицата, насърчаването на иновациите. Така че ако се фокусираме върху МСП, в същото време ще установим, че има големи економически предимства, които биха могли да бъдат една част от е, мозайката, която всъщност да реши е, нашия проблем с е, економическата криза. Наскоро, всъщност не е много наскоро, защото беше през ноември, цифрите които публикува Европейската комисия за ръста на економиката, показват, че средния растеж в Европейския съюз е бил 1,8%. Нека сравним това с САЩ 2,7%, Япония 3,7%. Както знаете, в САЩ економическата криза, свързана с ипотеките, е, беше огромна и както виждате, те са излезли от тази криза над 2%, а нашият среден ръст е 1,8% средно. Защото някои държави членки, като Польша, като Швеция и като Германия, имат растеж, който е около 4%. Това означава, че тези процент и 8 не са нещо устойчиво. Тоест, има определени държави членки, които се справят много добре и за това стойността е такава, иначе може да бъде много по-ниска. Затова смятам, че трябва да се фокусираме малките и средни предприятия и да им помогнем. Сега основните предизвикателства. Вие сте запознати с тях, защото в крайна сметка това е част от работата ви. Но, ако погледнем нещата от гледна точка на един предприемач в малко предприятие, то тогава ще видим, че когато има продажби, в друга държава членка, то тогава е, този предприемач ще трябва да прилага член 6 от е, Римската конвенция. Това означава разходи. Разходи за това е, малко предприятие, предприятието на този предприемач. Не става дума само за това да видим какво законодателство ще се прилага, а и как ще бъде прилагано то. Трябва да видим как договора, който вече е, е вместен в националното право на този предприемач, да може да се прилага в новата среда, в другата държава членка. От друга страна, този предприемач трябва да има и една достатъчно добра економическа среда, която да им помага да работят. Тоест, трябва да има една възможност, една рамка предприемача да се придвижва от една страна в друга и да има осигурени максимално добри условия. В края на миналата година Имаше едно проучване, което всъщност една анкетна карта, която изпратихме на малките и средни предприятия, където им зададохме няколко въпроса. Попитахме ги, кои са 30-те най-големи пречки, що се отнася до трансграничната търговия. Сред първите 10 споменати от тях включват се споменава договорното право. Договорното право излиза наистина на преден план – Първият проблем, на който срещате, е какво е приложимото право. 74% от а, представителите на малките и средни предприятия споменаваха това като проблем. След това говориха за писмен превод, а, превода на това чуждестранно право, 68% го споменават, а пък други след това споменават, 65% всъщност споменават за това, че нямат достатъчно доверие на чуждестранното право, разходите, които са свързани с а, правни съвети, които трябва да получат трудности а, при договаряне с другата страна, а, точно при преговори за сключване на договор по чуждестранно право. Така че когато човек се обърне към малките и средни предприятия, съвсем ясно разбира, че има достатъчно големи пречки, свързани с договорното право и те са сред една от основните причини, поради които те не действат в трансграничен план. Три от всеки четири малки и средни предприятия в Европейския съюз не търгуват а, трансгранично по причини, част от които споменах, 50% от тези малки и средни предприятия биха искали да работят в трансграничен план, ако имаше едно общо, единно трансгр... европейско извинете, право. Отидахме една стъпка по-нататък, т.е. не се занимахме само с хармонизираното право, а решихме да видим какви са вариантите в зелената книга и да попитаме тези малки и средни предприятия, кои от тези варианти в зелената книга предпочитат. Тук съвсем ясно те предпочетоха единното договорно право под различни форми. 86% от малките и средни предприятия, които участваха в нашето проучване, заявиха, че биха искали да има единно договорно право в Европейския съюз. 78% от тези фирми вероятно или поне много вероятно ще искат да използват допълнителни инструменти и в случая това е четвърта опция от Зелената книга. Това беше за малките и средни предприятия. И сега второто препятствие или вторият проблем за МСП и за всички фирми – са, например, следните. Продавате електронни услуги или електронни уреди. Първо трябва договорите ви да бъдат изрядни, но на базата на едно единно право, една единна IT платформа за маркетинг на продуктите си, бихте могли да спарите, да спестите много пари. И в проучването попитахме какво мислят за такъв тип спестявания? Повече от половината фирми заявиха, че ще имат големи спестявания. 54% от дружествата го заявиха. Няма да навлизам в повече подробности. Какво означава всичко това? Голямата част от малките и средни предприятия в Европа Става дума за едно друго проучване, което включва всички фирми. А, дават ясното си становище. Повече от половината от всички малки и средни предприятия смятат, че разходите могат да бъдат намалени и че те могат да използват възможности за по-ефикасна работа. Това е много важно за малките и средни предприятия. Преминавам към потребителят защото това е основна част от работата ви тук. По отношение на потребителите отново виждаме два проблема. Ще цитирам и цифри. Изготвихме едно проучване, където предлагаме 100 продукта, които потребителите закупуват редовно. Искахме да видим каква част от тези 100 продукта могат да бъдат закупени онлайн в отделните държави членки. Най-шокиращите цифри. Ще започна с тях. Най-малките пазари. Малта и Кипър. 98 от тези 100 продукта. Да, 98% от тях не могат да бъдат закупени онлайн на вътрешния пазар. Ще кажете, добре, това са острови, малки пазари, не си изтрува да се предоставят. Нека обаче да видим другите държави ще видите, че следващите 13 държави членки по големина на пазара, нарастващ пазар, са държави членки, където над 50 от тези 100 продукта не са, не се продават онлайн на националния пазар. След това решихме да проверим данните и решихме, ако отидем в друга държава членка, всъщност пестим пари. Повече от половината от тези се оказва, че може да спестите 10%, просто ако отидете в друга държава. Какво означава това? Това означава, че потребителят, особено на малките вътрешни пазари, няма избор, няма конкурентни цени, т.е. няма конкуренция при предлагането. След това може би също и в качествен аспект тези стоки не са достатъчно добри. Така че малките и средни предприятия в тези малки страни купуват нещата прекалено скъпи, скъпо и потребителя не може да си купува нещата, които иска. Ето ви един проблем. Вторият проблем е че имахме престорени купувачи по електронен път. 11 000 електронни транзакции бяха разгледани. 61% от тях не се получиха. Т.е. не минаха. Защо? По различни причини. Една от тях е, че определена държава членка не искаше да продава. Представете си, че сте потребител. Нека да вземем някакъв пример, да речем с Латвия, малка държава. Латвийски потребител сте вие в интернет. Искате да си купите от полско или немско МПС някаква стока. Отивате на уебсайта, намирате продукта, слагате си ги в кошницата или количката, след това излиза този екран, който трябва да дадете данните си, име, адрес, къде да получите фактурата, така нататък. Пишете след това Латвия и изведнъж или има краш в системата, или има знак, а не продаваме за Латвия. Ето това е проблема за много фирми. Чисто економически не е изгодно да предоставят стоките и услугите си на малки чуждестранни държави по причини, които преди малко изложих. Така че ето това е по отношение на проблемите, които исках да спомена пред потребителя. Ем, не искам сега да влизам подробности в зелената книга. Седем опции сме изборили. По тях наистина смятаме, че те включват целият набор от възможни решения. Имахме много дълъг крайен срок за консултациите че 17 години работя за Европейската комисия и не съм виждал зелена книга, която да има 7 месеца като срок за консултации. 7 месеца за консултации. Тоест, искахме да сме сигурни, че всички заинтересовани страни могат да изразят становището, всеки може да участва в дебата с становище. Нека да кажа нещо по един от вариантите, които предлагаме в тази зелена книга – Често ми се задава един и същ въпрос. И то е за факултативните инструменти при регламент или препоръка. Питат ни обикновено как ще стане това. Правната служба проведе едно изслушване по този въпрос, където се изразиха различни становища в подробност. Нека да ви кажа какво всъщност имам предвид. Идеята е като отправна точка да вземем проблемите, които разгледахме. Страните трябва да имат един вариант, който да не е хармонизиран, където няма замества на националното право с друго и не се налага на страните, освен ако те по желание не искат да го приемат. Отделните страни, разбира се, няма да изберат този вариант, ако това увеличава разходите им. Така че всичко е въпрос на избор. Може да се избере тази опция и те трябва да помислят, искат ли го този инструмент или не. И предполагам, че ако има економически плюсове, те ще го изберат, защото това е класически пример, в който всички печелят. Тоест, при избираш един факултативен инструмент, ако и едната и другата страна смятат, че ще има изгода. Економическа изгода. Каква? Ми за една фирма, например, такава изгода ще бъдат а, економиите, а за потребителите пък всичко това, което споменах по-рано. Разбира се, освен това има и правни изгоди от всичко това. Защото потребителя ще избере тази опция единствено и само, ако смята, че ще има истинска полза, не само економическа, но дори и правна. Каква може да е тази правна изгода или полза? Първо, висока защита на потребителите. И то не само да се използва това като някакво прикритие, а истинска, истинска защита. Тоест, мястото на потребителя, що се отнася до законодателството и отделните държави членка, да бъде такова, че да му даде някакви плюсове, предимства в Европа. Питахме се как точно а, да го предложим в различните варианти, които записахме в Зелената книга и в чисто правен план нещата да бъдат изрядни. Потребителските организации справо заявиха, че не говорим само за различни видове право, а става, за първо, а става дума за първо прилагане. Европейската комисия излезе с предложение и ако видите програмата ни за четвъртото тримесечие на годината, ще излезем с едно предложение за инструмент, което е свързано с извънсъдебно решаване на спорове. Това е една ситуация, която не е случайна, не. Може да има определени общност, общи постановки, свързани с правото и някакъв инструмент за альтернативно разрешаване на спорове. Наскоро, всъщност преди малко, говорихте за дигиталните продукти и услуги, както и правата за ползването им. Тези права са много важни и Няма достатъчно законодателство от държавите членки по тях. Това, според мен, може да бъде включено в европейското договорно право, което няма да бъде покрито от общностното право, нито от националното законодателство, а може да бъде избрано, ако съответно може, ако съответно се направи избор на, този, на тази опция. Тоест не говорим само за економически ползи, да речем по-низки цени, по-голям набор от продукти, а чисто и просто по-ефикасна потребителска защита. И в заключение, по отношение на потребителските договори, искам да кажа нещо, но нека да спомена и договорите за търговия между две фирми, между дружества. Запознати сме с проблемите и знаем, че в случая говорим за потребителските договори най-вече. Е, много по-малко проблеми има за търговията между фирми, защото там може да се избере е, правото, по което се подписва договора. Какво означава това? Това означава, че страните, които влизат в договорни отношения, вземат решение. По-силната страна обикновено предпочита националното си право да бъде приложимото право по договора. Иска ли Европейската комисия да се намесва при тези договори? А не, защото пазарът работи добре и работи точно така. Нека обаче да видим една друга хипотеза. Хипотезата на по-слабия бизнес партньор или по-слабата фирма почти винаги става дума за малко и средно предприятие, което е в тази позиция. Тези МСП ще трябва в крайна сметка да покрият всички разходи, както и липса на доверие. Липса на доверие към голямата фирма, която предпочева вътрешното право от страната, където са, и са изготвили договора по такъв начин, че економическата полза всъщност да отиде към нея, към себе си. Така че, ако имаше някакво общо право, което да бъде избрано, то тогава една от пречките ще ще бъде преодоляна, защото 55% от малките и средни предприятия заявиха, че имат проблем с това, кое право да се избере е, като приложимо право по договора. Този проблем ще изчезне и тогава и двете страни е, ще вярват в е, правовия ред и приложимости на това право. И двете страни обаче могат да бъдат малки и средни предприятия. Да елзаска фирма, която продава на малка фирма в Германия. Две малки и средни предприятия от двете страни на този договор. И двете са малки, нито една от тях не е голяма или по-мощна. 55% от малките и средни предприятия заявиха, че това е проблем ще е добре те да могат да изберат една неутрална правна система. Ето това са проблемите, които установихме, решенията, които предлагаме на масата, консултациите, които такът в момента. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Отново, много полезен увод. Имам два въпроса много интересна статистика ни предоставихте. Мисля, че от Евробарометър, прав ли съм? И цитирахте някакви данни от изследване, които не бяха в доклада. Това отделно изследване ли е? Отделно ли е публикуване? Мисля, че там се направиха интересни бележки. И също говорихте за един по, едно по-широка оценка на въздействията. Няма конкретни оценки. Може би ще ви дам възможност да коментирате по този въпрос малко по-късно. А сега нека да чуем коментари от колегите. Госпожа Руле е докладчик от Зелените, докладчик в Сянка. Господин Шмидт е не е тук и другите докладчици всяка не е тук. Ще дам сега думата на госпожа Руля да даде мнението на е, зелените като докладчик в сянка. Аз съм докладчик в сянка на господин Фокс. Виждаме още няколко заявки за изказвания. Някой друг иска ли да се изкаже? И естествено ще дадем отново думата на господин Майер по-късно. Нека да чуем сега госпожа Руля. Аз искам да подкрепа размишленията на господин Майер. Много интересни, определено. Именно по този начин най-бързо ще постигнем споразумение, като се съберем и огледаме къде могат да се извършат бързо съвместни дейности с такъв един общ съвместен подход ако пристъпим към него, така както предлага комисията, ще стигнем до същите проблеми. Тоест, е, много дискусии и минимал, минималистични решения. Говорите за ситуация, от която всички печелят, но реално на практика не всички могат да печелят, така че въпросът е кой ще спечели и как. Естествено, по-високите нива на защита на потребителите са необходими и на потребителите, за да се чувстват те ангажирани, но за малките и средни предприятия те нищо няма да спечелят, ако на вътрешно ниво стандартите или критериите са по-високи. Така че мисля, че трябва да разгледаме въпроса, който спомена господин Майер още в самото начало, кое е необходимо, кое е спешно да бъде разгледано. И мисля, че нашата комисия трябва да действа именно по този начин. Може би да се намеся с моят ред точно в този момент с мнението на нашата група. Ние до голяма степен заставаме за думите на госпожа Руле, именно, че трябва да бъдем много предпазливи, за да не започне още поредната е, кръг от е, размяна на трудни и сложни аргументи. А от друга страна не трябва да забравяме, че вече са инвестирани много пари и време и усилия по тази тема. Още 99-та година, когато дойдох в тази група, нещата се дискутираха. И един от въпросите, според мен, на който ще се натъкнем е, че ние може да вървим посока на формулиране на общи принципи, но системите, правните системи на страните са все още твърде специфични и да имаме някакви инструменти, ще е начин да пробваме някои от идеите на практика, за да видим дали ще бъдат полезни, да видим как действат в известен период от време, преди да започнем нещо по-амбициозно. И тук в документа предимно се говори за закони за потребителите – защото тук се казва, че що се отнася до договорите бизнес до бизнес, те вече имат възможността да използват ред стандартни инструменти по съществуващи международни споразумения за търговски договори, така че ние само ще допълним, а акцента трябва да бъде сложен на въпроси, свързани с потребителите, а там има доста трудности. Работиме в момента по директивата за потребителските права. Ще има директива за потребителски кредити. Тук наши колеги са ветерани по тази тема. Процесът е много дълъг. Така че много по-добре е да потърсим един по-прагматичен подход, но е време и да извадиме цялата тази работа извън лабораторията и да направим малко проба, да видим как ще действат нещата. Аз лично, не само от моя гледна точка но името на групата, ще бъда напълно против предложенията на комисията за трите опции. А пък може би ще успеем да постигнем нещо, ако направим една комбинация между вариант 1 и във всички случаи трябва да се направи по-подробен анализ на разходите и ползите от някои от е, предложенията. Е, предложението в момента е разработено в една доста, е, в обстоятелство на една доста затворена лаборатория, а не е подложено на е, действията на един е, доста различен и сложен общ пазар. Така че процеса на разработване би следвало да е доста по-дълъг и сложен. Няма да влизам в повече подробности за момента, но очаквам с нетърпение работата ни с господин Майер. Господин Шваб, моля, и после господин Мадърс и господин Кройцман. Благодаря. Естествено, и аз съм съгласен с това, което казаха колегите, особено с изказването на председателя. Искам да кажа като начало, че анализа на проблемите, извършен от комисията по отношение на малките средни предприятия и потребителите от малки страни е нещо, с което категорично съм съгласен. Професор Монте изказа същата идея в своя доклад. И ние го подкрепихме. Така че, що се отнася до целите, се движим в правилна посока, но въпросът е, можем ли да постигнем приложението на... И много се радвам, че госпожа Руле повдигна този въпрос вече. И един въпрос към господин Штабермайер. Как смятате, е, комисията как счита, че а, е, настоящите мнозинства, политически, а пък и законовите режими, които се опитваме да предложим към директивата за правата на потребителите, как ще бъдат тези аспекти пригодени към сегашната тема? В директивата за правата на потребителите става ясно, че не бива и не е редно да се сваля нивото на защита за потребителите – Та въпросът ми е каква ще е практическата стойност на това предложение. С а, директивата за правата за потребителите, е, когато ставаше дума за обща референтна рамка, е, заинтересуваните страни подкрепиха предложенията. А тук в момента много така малко гласове се чуват против, т.е. има много аргументи за пълна хармонизация. Комисията иска това и има законово основание. Но въпросът е защо смятате, че а, и има ли промяна в тази посока в правната, в законовата ситуация? А асоциациите в защита на потребителите и бизнес асоциациите, е, според мен, е, ще очертаят кое е по-правилното законово основание и ще настояват на това. И в края на краищата, ако разрешите да има двоен законов режим, няма ли да се озовем с 28 такива режима и тогава кой ще печели и въобще какви резултати ще получим? Мандерс. Господин Мандерс. Благодаря, господин председателю. Аз съм съгласен с много от ораторите, които се изказаха преди мен. Харесаха ми някои от изказванията на господин Сталдемайер, защото ние правим този анализ в нашата комисия вече от години. Това, което действително трябва да обсъдим, е дали да изберем директива или регламента. Трябва да се придържаме към рационалния подход. По мое мнение има само един начин да решим проблема и това е четвъртия вариант. Първо национален подход, а потребителите и малките и средни предприятия могат да изберат факултативно регулиране на европейско ниво малките и средни предприятия сега и особено потребителите се отнасят с недоверие при трансграничните продажби, защото не, уча... не знаят какво да очакват в правната сфера по отношение на продуктите, които се доставят. Това са въпроси, които обсъждаме отдавна. Например, по отношение на Time Share на тази директива, никой не искаше да има регламент и няма хармонизиран подход. Можем да използваме в бъдеще вместо директиви само регламенти, но съвета и много от колегите са против. Но имаме една Европа, трябва да имаме един един начин на мислене, един единствен подход също е наложителен и това е регламента. Да, казва председателя, вие сте изключително последователен, когато се изказвате в нашата комисия. Господин Кройцман. Благодаря ви, господин председателю. Анализа на господин Шваб беше напълно уместен. Това, което той каза, е интересно, но мен ме интересува намирането на решение. Ако искаме да привлечем малките и средни предприятия с една опростена система, това е добре, това води до правна яснота. Но когато става дума да защита на потребителите, те едва ли ще са за, защото е ясно, че като предприемачи трябва да балансират между рисковете и възможностите. Ако рисковете са повече от рисковете, те няма да използват и възможностите които съществуват. Големите международни фирми няма да гледат на това като проблем, защото те имат свои дъщерни фирми по места, те са запознати с законодателството, те знаят какви са рисковете, но ако рисковете са повече от възможностите, те няма да използват възможностите и обратно когато става дума за защита на потребителите и особено за груповата защита. Там вървят нещата. В Германия иронично е, че предприемачите бяха за това. Искам да се върна към казаното от господин Штайнмайер. Ние искаме да доразвием вътрешния пазар, всички сме за това. Ако постигнем решение, което да привлича малките и средни предприятия, за да могат те да извършват продажби в а, други държави членки, чрез интернет или по друг начин, това би било нещо добре а, и за малките и средни предприятия, и за потребителите. Но това, което ме притеснява е, че можем да стигнем до запазване на статуквото, защото проучванията показват, че малките и средни предприятия не желаят твърде много да въвеждат съвременни компютърни платформи. Благодаря, казва председателя. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма. В такъв случай искам да дам думата на господин Стайнмайер да отговори на някои от коментарите и въпросите. След това ще дам думата на господин Майер, за да каже какъв е графика за по-нататък. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря за вашите въвеждащи думи, когато споменахте за съвместната ни работа по директивата за потребителските кредити. Първите три въпроса, които бяха поставени, са свързани с цифрите Евробарометър и оценката на въздействието. Ние имахме предварителни данни преди да изготвим Зелената книга, но за да направим оценка на въздействието, ние е, изготвихме няколко проучвания, четири, две са от Евробарометър и другите две Едно за малките и средни предприятия, другото за бизнеса като цяло. Разбира се, ние все още не разполагаме с всички данни. След като ги получим, обаче, те ще бъдат публикувани. Ние всъщност получихме ги преди коледа и те ще излезат в информацията, която ще предоставим този месец по интернет, където можете да ги консултирате. Но очакваме допълнителни данни този месец и постепенно ще ги публикуваме тези данни на нашия вебсайт. Всичко е много прозрачно. За да подготвим оценката на въздействието, ние отчетохме факта, че това е сложен проект и за това при оценката на въздействието трябва да, ще да отговорим на предизвикателствата, да, отговор, да видим какви са различните възможности. Ние вече започнахме изготвянето на оценката на въздействието и ще продължим работата по него в хода на тази година. Сега бих желала да отговоря на някои от другите въпроси. Няма да следвам хронологично ния ред. Ще ги обединя. Господин, госпожа Рули и господин Кройцман поставиха въпроса, че за малките и средни предприятия един инструмент, който осигурява по-висока степен на защита на потребителите, не би бил приемлив за тях поради рисковете или разходите, с които ще бъде свързана една такава степен на защита. Аз отчасти, не изцяло, само отчасти, съм Считам, че това е така. Малките и средни предприятия са в различна ситуация. От една страна те продават на потребителите, от друга страна те са бизнес партньори с по-големи фирми. Ето защо от една страна по време на дебата ние включваме представители на различните заинтересовани страни и виждаме, че някои от малките и средни предприятия са против по-високата защита на потребителите, но когато говорим за изисквания за получаване на повече информация от големите фирми, тези същите малки и средни предприятия са за. Тоест, ние трябва да намерим нужния баланс. Съгласен съм с вас, че ако засилим защитата на потребителите, малките и средни предприятия като продавачи ще трябва да поемат и по-високи разходи. Но това, което е привлекателно в четвъртия вариант е, че малките и средни предприятия няма да бъдат принудени да приемат факултативния инструмент. Те трябва да го преценят. Те ще видят, че ще има някои ползи, например съкръщаване на разходите, по-голяма правна яснота, Тоест, като малки и средни предприятия, те ще направят собствена преценка, кое е по-изгодно за тях и ще направят своя избор. Така стигам до казаното от господин Швапа. Това е разликата с пълната хармонизация. И това е една от основните причини, поради която би било вероятно по-лесно да имаме един факултативен инструмент, по който да се договорим, отколкото да преминаваме към пълна хармонизация защото фирмите и потребителите така ще могат да преценят дали ще поемат тези разходи, защото ще получат някакви ползи, по-голяма защита, по-добри цени и прочие. И т.е. по този начин няма да се обременява бизнеса. Бизнеса, който а, се включат в системата, са само тези, които ще поемат разноските. Това е чисто економически избор. Участниците в економиката могат да направят своя собствен избор. Потребителите и бизнеса, ние бихме искали те сами да изберат дали искат да използват един инструмент, който ще има економически и правни ползи за тях. Относно политическите мнозинства, за които спомена господин Шваб, с ваше позволение, господин председателю, искам малко да се отклоня. Аз преговарях по директивата за правата на потребителите, както и за потребителските а, заеми. И беше доста трудно, както сам казахте, господин председателю, да се приеме директивата по потребителските кредити, защото там става дума за пълна хармонизация. Всички държави членки казаха, че когато става дума за списъка от данни, които трябва да се предоставят преди изключването на договора, това е отразено в тяхната тяхното вътрешно законодателство и по този начин ще има твърде много а, нормативи. И те трябваше да кажат на потребителските а, асоциации или пък на сдруженията на а, фирмите, защо са избрали една или друга форма на защита на потребителите. При факултативния инструмент това не се налага, защото при него не се налага промяна във вътрешното законодателство, то ще продължи да се прилага, да съществува и бизнеса, който не желае да прилага съответното а, законодателство, ще трябва да поемат съответните разходи, свързани с това. Ние още не знаем какво ще е мнозинството, не сме стигнали до този етап, трябва да видим какви варианти ще бъдат предложени. Но това е основната разлика между пълната хармонизация и факултативния инструмент. И на трето място, също нещо казано от господин Шваб, разбира се, сдруженията са тези, които ще определят кой инструмент да използват или не. Това би било чудесно. Става дума за законен бизнес – и на сдруженията, друженията на бизнеса, както и сдруженията на потребителите, ще са доволни от това. Но въпросът опира до това дали да купуват даден продукт от друга държава членка или не. Ако продуктът не е на пазара в съответната страна и ако се предлага на по-ефтина цена, отколкото на вътрешния пазар, или ако гарантира по-висока степен на защита на потребителите, отколкото на национално а, ниво. Понякога защитата на потребителите може да не бъде на най-високо ниво, но вие позволявате на страните, сключили договора, да направят този избор. Ако им дадете правото на такъв избор, тогава добре информираният потребител, малките и средни предприятия ще направят нужния избор. Ако не могат или не желаят да го направят, добре, нищо няма да се случи. Те няма да бъдат изложени на нови разходи, те могат да продават или купуват съгласно националното законодателство и статуквото ще остане без промяна. И така, ако вие давате избор на договарящите се страни, над националното законодателство, вие не ги принуждавате да направят това. Сдруженията на бизнеса чрез, ще посъветват своите членове да направят един или друг избор. Те ще направят анализ, ще кажат, ето в сравнение с националното законодателство, тук факултативният инструмент е по-добър, а тук е по-лош. Така че ще кажат на своите членове, направете своя избор. За потребителите това, което трябва да се изясни, че те не тря... няма да бъдат а, измамени, че те ще имат висока степен на защита. Европейските потребители ще трябва да се ползват от по-висока степен на защита, така както се предвижда в новото законодателство. Това може да доведе допълнителни разходи за бизнеса, но бизнеса трябва да прецени кое ще им, кое ще им даде по-добри резултати. Дали по-добрата защита на потребителите или пък а, а, използването на една единна информационна платформа, която ще намали техните разходи при продажбите в други държави членки. Благодаря, казва председателят. Виждам, че сте добър търговец. Добре представяте своята позиция. В, в отговор на казаното по потребителските кредити, ние не стигнахме до пълна хармонизация, както казахте, а до целева а, хармонизация. Трябваха ни 7 години, за да стигнем до този резултат. Това, което безпокои всички ни, е, че дори ако се договорим за ам, факултативен инструмент, ам, пътят ще бъде също толкова дълъг. Според мен трябва да изготвим първо един набор от инструменти, който да ни помогне да стигнем до договарянето на един факултативен инструмент. Разбира се, би било добре да се постигне по а, цялостно решение. И сега, за да приключим по темата, давам отново думата на Ханс Питер Майер. Благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха по темата. Искам да, резюма, е, да резюмирам казаното. Потребителят трябва да има право на избор и да може да избере на базата на цената. Аз, примерно, избирам на базата на цените, които се предлагат. И ако нямаш право на избор, дали да купиш от Латвия или от Германия, това означава, че вътрешния пазар не работи. А идеята ни е той да работи. Всичко това обаче сега трябва да претворим в практиката. Не става само с одобряване и с ръкопляскане на добри идеи. Трябва да решим кои части от европейското право всъщност ще се използват тук и Европейския потребител да може да ни се довери. Трябва да има предимства и за потребителите, и за фирмите, т.е. трябва да знаем точно кой вид право ще се използва при предприемането на определени действия. Да речем, потребителят, ако ще използва гражданския кодекс, кой, коя част от потребителското право покрива съответната транзакция, която са извършили. По-настоящем не мисля, че това е ясно, а трябва да бъде такова. Представителят на Европейската комисия заяви, че един факултативен инструмент би могъл да бъде нашата цел. Обсъдихме е, процедурата за малките искове не знам дали си спомняте, този дебат е, че няколко години. В Долна Саксония обаче това продължава да си е проблем. След две години нито веднъж не е използвана тази процедура, защото на практика не се прилага, като се има предвид регионалната структура на страната. Така че е, има много неща, които трябва да се вземат предвид в нашите дискусии на този етап с зелената книга, която ще стане бяла книга, преди да стане предложение за законопроект. Всичко това трябва да бъде обсъдено детайлно. Правната сигурност е, отлично, е отлична идея, но всяка държава има различно разбиране за това на базата на съответния си кодекс. И когато се изготвя един а, договор, идеята за а, порядъчност и е, честност е, е заложена до различна степен. В момента имаме частична правна сигурност, така че трябва да се опитаме да ограничим подхода си, за да имаме някои основни принципи, които да сме сигурни, че се прилагат надлежно. Например, можем да кажем какво се случва, ако е, продавача наруши съответния договор, какво става, ако едната страна се оттегли, за да може бързо да се разбере кой какво прави при тези случаи, как се разрешава най-бързо критичната ситуация. По отношение на откритите консултации, те трябва да продължат. мисля, че до края на януари продължават тази година. Вече трябва да изчакаме да видим какво ще се случи. След това да изготвим един, едно резюме на тези разговори. И след това различните заинтересовани страни е, се надявам, че ще сметнат, че становищата им са отразени. Надявам се да постигнем консенсус, защото не става дума само защита на потребителите, а и за целия единен пазар. В рамките на комисията по вътрешния пазар точно за това отговаряме – Работихме заедно с комисията по правни въпроси, но има много различни сфери, що се отнася до потребителското право, потребителския кредит. Има толкова много теми, че трябва да се опитаме да се съсредоточим върху наистина основните неща, които ще подпомогнат работата ни в другите сфери. Договорното право и корпоративното право са изключително важна даже основна част от тези въпроси. Затова мисля, че трябва да ограничим обхвата още в самото начало, за да постигнем практически резултати, защото ако отворим прозореца прекалено широко, нищо няма да постигнем. Така че нека се фокусираме върху принципите, а не да се опитваме да включим всички аспекти на договорното право а, в нашата тема, като например извън а, съдебни споразумения и какво ли още не. Иначе е, нищо няма да постигнем. Да гледаме прагматично нещата и те да бъдат по същество. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Ето ви графика, с който разполагам. Не смятам, че ще има проблеми по него с Комисията по правни въпроси. Вие ще ни изпратите, ще изпратите за превод на 21 януари тексти, на 10 февруари ще го разгледаме, 1 март изменения до 12 на обяд и след това 22 март гласуване и обсъждане и накрая стигаме до измененията в юридическата комисия през април, където те трябва да ги включат в договори, ще се гласува през май в пленарна зала. Така ли изглеждат нещата и според вас? Да. Това е новия график. Е, по-кратки бяха сроковете преди, нещата сега са променени. Е, по-добре изглеждат сега. Ще го обсъдим обаче отново с комисията по правни въпроси. Имаме още едно изслушване. Ние сме в процес на консултации за зелена книга, така че може би ще е по-добре първо да изтекат консултациите, за да може да гражданите на Европа наистина да изразят своите становища. Нека първо да видим какви ще бъдат консултациите с хората, защото ние сме техни представители. Те трябва да бъдат чути. Благодаря, казва председателя. Съгласен съм, да, но най-вероятно графика ще го диктува Комисията по правни въпроси, а не ние. Но вие отговаряте по темата, така че ще изчакаме вие да подемате темата отново. Благодаря на всички. Това беше последната точка от дневния ред. Следващото заседание на комисията ще бъде след две седмици, на 25 и сряда 26 януари. Както знаете, след обяд ще имаме гласуване по директивата за потребителските права в 3 часа. След това има още нещо много важно след обяда, вторник 25, което е една кръгла маса, свързана с по-ефикасния и по-справедлив пазар на Дребно. Госпожа Краца всъщност е докладчик по темата. Програмата би трябвало да е качена на вебсайта така че силно се надявам вие да присъствате. И искам да ви припомня нещо и на всички, които ни гледат по интернет. По-рано не се обърнах към тях с приветствени думи, но искам и на вас и на тях да кажа, че последното издание на тази е, публикация, нашия бюлетин е налична. Има едно кратко послание от мен. То е от края на миналата година. Онези от вас, които не са се присъединили към приятелите на Имко, могат да си свалят всичко това от нашия вебсайт и там а, можете да го получавате редовно в собствената си почтенска кутия, за да знаете какво прави нашата комисия. Много ви благодаря за вниманието и за това, че бяхте тук след обяд. Очаквам с нетърпение да се видим отново след две седмици. Благодаря ви.